Okay, welcome to this meeting. I will never remember yeah. no. Добре дошли на нашето заседание. Моля, заемете местата си. Please take a seat. Welcome to this, uh... Добре дошли, отново казвам, на нашето заседание. И сега ще говоря на шведски. И ако не говорите шведски, моля служете слушалките и слушайте превода. гуд. <laughs>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 Така че пристъпваме към следващата точка. Ett ögonblick Моля, изчакайте за момент. Okay. Punkten 4 är eh, justering av protokollen. Точка 4. Одобрение на протоколите от предишните заседания. Ако няма възражения и ако няма такива, не излязат такива до края на заседанието, можем да ги четем за приятие. Точка 5. four, and you have to excuse me, and point, because it's a change in the, it's not. Моля да ми извините. тъй като имам няколко дневни реда, единия беше за координаторите, сега така малко се обърках. И така, точка 5. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Предполагам, че сте получили документи по тази тема. Ако нямате възражения, също този документ може да се счете за прият. А сега минаваме към следващата точка. Давам думата на колегата. Uh, good morning everyone. Добро утро на всички. Дами и господа, за мен е удоволствие, чест да водя гласуването. Гласуване, което е много важно за нашата комисия. За втори път провеждаме такова за седемте години работа. Докладът вече беше представен и беше представен и в а, а, пленарна зала от новия председател господин Густавсон, така че нека да започнем гласуването. Всички ли са готови? И така, изменение 4. О, извинете, давам думата на председателя. Да, така, променихме малко нашите функции тук. Така, както го каза председателката, Ева Брит Свенсон изготви този доклад. И се радвам да мога да доведа до успешен край работата, защото перспективите за равенството са една от темите, които са ми при сърце. И мисля, че фундаменталният метод, който е избран е добър и резултатите ще са положителни. Смятам, че трябва да поддържаме една постоянна такава перспектива. Тази перспектива трябва да бъде споменавана във всички контексти и само така ще си улесним работата за постигане на равенство между половете. Има няколко изменения не много. И смятам, че всички изменения, с изключение на две, ще бъдат приети. Аз лично бих могъл да ги приема. Относно изменения 3 и 6 и 7, са много добри. И, а, е, а всъщност, е, най-вероятно смятам, че изменения 4 и 5 няма да бъдат приети. Защото тези първи, тези, тези изменения 4 и 5 не, ни показват, че има разлики в структурата. Тази визия е вече устаряла. Особено, що се отнася до компетенциите. Мисля, че трябва да разпределим компетенциите между мъже и жени по-равно, 50 на 50. И затова ви казвам, аз съм против изменение 4 и 5. Благодаря. Благодаря. А сега нека да започнем гласуването. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да го проверим ли? Всички ли си носят картите? Добре. Добре, нека да го проверим. Моля, гласувайте. А, системата още не е готова. Добре. Ще изчакаме. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 гласа против, 8 за. Ако иск... Госпожа Бастос, имате думата. Okay. Uh, okay, from... Председателката. От изменение 6 нататък можем да гласуваме анблок, ако искате. Съгласни ли сте? Не, не сте съгласни. Добре. Така, изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7. За? Против? Въздържали се? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Седмо изменение. she's eating, she's voting plus. Madame Bastos. you counted it already. Okay, then 24 voted. 24 гласували 13 за, 11 против. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за Госпожо председател. Е да се дали изменение 9 въобще може да бъде прието, защото не сте искали по-специално отношение към нашата комисия в рамките на, парла... на Европейския парламент. Този парламент и неговия правилник всъщност се прилагат за всички комисии, така че според мен това изменение е неприемливо. Okay, не, не, не, не, не, прочетете текста, казва госпожа Лулин. мадам Лулин, Благодаря, госпожо Лулин. Ние говорим за комисията АВКО е, и там се казва, че се подканя отговорната комисия. Тоест, там се, термина, виждате, е доста свободен. Подканя се. Те могат да приемат или да не приемат. Госпожа Лулинг, трябва да видим дали подобна процедура може да бъде прията от другите комисии. Не може да искате нещо по-специално само за нашата комисия, нещо, което не съществува за другите комисии. Това ви казвам. Да, благодаря, госпожо Лолин. Да, трябва да помислим. В такъв случай, нека да гласуваме сега а след това ще видим, секретарията ще го провери преди пленарното. Okay. Okay. Okay, so in relation to this... И така. Сега трябва да гласуваме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 one person in the socialist group. Един от социалистите не би трябвало да гласува. Имате един повече. Край на гласуването. Двадесет гласували, 10 за, 13 против, отхвърля се. Е, изменение 15 за, против, Въздържали се, приема се. Добре, нека да го проверим. Гласуваме електронно изменение 15. Vote is closed. And it has been adopted. Край на гласуването приема се. Amendment 1 in favor. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема с изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема с изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, крайното гласуване по текста по именно електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 Окей, до ви мътет. Благодаря. Сега продължаваме заседанието. И стигаме до точка 7. Перспективи за жените в Турция. И госпожа Боскурт има думата. Благодаря, господин председател. Както знаете, докладът ми, последният доклад по ситуацията на жените в Турция датира от 2007 и сега е дошъл момента да видим как се развиват нещата. Имам чувството, че ситуацията на жените се влушава за всеки изминат ден като си предвид какво четем в пресата. Организирах изслушване по темата и отидох два пъти в Турция да видя ситуацията. Говорих с много заинтересовани страни, седем министри, между които и Европ... министра за социалните въпроси, политиката на семейството, Министерството на правосъдието, на образованието, на труда, на финансите и по европейските въпроси. Говорих също и с много депутати, най-вече от а, опозицията, а също така и с неправителствени организации, които работят по правата на жените и се борят за заетост на жените и техните права. Говорих и с синдикални представители. Посетих също така специални центрове за жени и пострадали от домашно насилие, а също така и за жени от мълцинствата. Видях големи пропуски, където трябва да се е, направи много. Например, ниското представителство на жените, особено в местните, на местно ниво, също така ниската заетост. И в моят доклад направих съответните предложения. Отбелязах си също, че има и напредък в известни области. Например, намалена е почти до нула разликата между, между постъпването в училища на момичетата. Има ново законодателство за насилието срещу жените. Също така насилствените бракове вече са незаконни. И има добро сътрудничество между министерствата. В доклада ми съм описала предложенията си как да подобрим ситуацията в проблематични области, като насилието на жените, осигуряване на обежище на жените, социалната сигурност, добри условия за отглеждане деца, почасова работа и призовавам към нулева толерантност при насилието срещу жените. Турция вече има подобна политика, нулева толерантност към насилието и резултатите бяха положителни. Направих един паралел между стратегията Европа 2020 и заглавих доклада си 2020 перспективи за жените, защото смятам, че трябва да се направи такъв паралел – и между многото интервюта, които проведох, установих, че има нещо общо. Правителството, НПО-тата и партиите от опозицията казват всички, че има нужда да се промени е, менталитета, а също така и да се е, променят основните структури, структури, които трябва да се базират, е, социални структури, които трябва да се базират на равенство между мъже и жените. Това означава, че трябва да има и е, по-голямо участие на жените в социалния живот. Жените също имат голяма роля за промяна на менталитета, но още е по-важно такава промяна може да се осъществи като се изгради механизъм за активно участие на жените в обществото и на младите момичета, като се има предвид до каква степен те ще са важни за бъдещето на страната. Смятам, че промяната на менталитета ще стане с кампании, за да се осъществи, така да се каже, съюза на а, между половете. Този път мъжете и жените на Турция ще трябва да заедно да изградят, да изкуват това равенство за, бъде, за бъдещето. Това е което имам да кажа по доклада. Очаквам вашите реакции и очаквам ползотворно сътрудничество. Благодаря. Е Благодаря. Давам думата, ако някой иска. Да.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 Турция. И въпреки всичко, ние очакваме, че ще се вземат много спешни и строги мерки. И има много престъпления на честа. Наскоро едно момиче на 18 години беше убита от брат си, защото се е омъжила без да чака разрешението на а, баща си. Брака й се провалил, момичето се върнало вкъщи и братът я е убил в една от стаите, докато семейството било в другата стая. Полицията е трябвало да спре, да задържи виновника, но всъщност цялото семейство са, са участници. Тези престъпления не трябва да се повтарят. И за съжаление, и днес тези предразсъдъци са толкова силни, че е, в турското общество се приемат, все още биват приемани. И днес искаме от Турция да вземе ефективни мерки за защитата на жените, за борба с насилието срещу жените. И наскоро имаше прокаран един закон – който може би ще внесе промени, а именно да се спрат насилствените бракове. Тоест, жените ще могат да избират съпруга си. Това, надявам се, ще намали и престъпленията на честа. Образованието също е много важно. защото ще се даде възможност на повече момичета да а, бъдат образовани, да ходят на училище информацията са много важни, за да се заличат предразсъдъците и да се покаже, че жените могат да имат много важна роля в економиката. И въпросът е как да позволим на жените да се върнат в, и да участват в економическия живот и да имат адекватно образование. Говоря за инициативи, които вече бяха стартирани, бяха лансирани, например инициативите за намаляване на разликата в заплатите. Благодаря. Благодаря, госпожа Майка. Ähm, ich Благодаря много. Аз идвам от една държава, Германия, в която има много турци, някои от които са трето поколение иммигранти. Те са най-висок процент сред иммигрантите в нашата страна и а, е, те а, е, са възприели а, е, западния а, менталитет, но въпреки това има хора, които имат различно становище за жените и за техните права. В Германия също така във вестниците се появяват заглавия за убийства на честа. Тук няма, е неуместно да се говори за чест, става дума само за убийства. Макар, че те се извършват при закрити врата в семействата. Хората осъзнават, че такива неща се случват, особено в селските райони. И а, може би по по-различен начин в сравнение с градските региони. може би може да си представим, че Турция ще влезе в Европейския съюз а, и в много сфери е, в много райони и техните е, становища са като нашите, но има селски райони. Именно трябва да се постави акцент е, върху тези проблеми в преговорите за присъединяването на Европа към Европейския съюз. Именно защитата на правата на човека, приемането на законодателства за защита на жените, достъп на жените до образование, включително и висше образование. Именно смятам, че от европейска страна, ако Турция постигне напредък, бихме могли, може би, да а, упражним натиск върху Турция да стане истински партньор. В а, сферите, в които се оказва подкрепа за европейските ценности, турското правителство не дава помощи. Необходимо е да се засилят правата на жените. Аз мисля, че доклад е, доклад е много добър. Искам да благодаря на госпожа Боскурт. Вие разглеждате проблемите в Турция, ангажирали сте се с този доклад. Мога да кажа, че много неща в, а, с много неща в доклада мога да се съглася напълно и мога да одобря напълно. Председателя благодаря. Госпожа Пападополо. Благодаря. Много внимателно прочетох доклада. Мисля, че това е едно много добро усилие от страна на госпожа Баскур да посочи какви промени се извършват в момента, особено в, в законодателната сфера. Да се създаде комисия, за да се види как се, какъв е напредъка по тези въпроси. Мисля, че това е разумно следя тези въпроси а, за убийствата в чест, на честа, положението на жените в продължение на 20 години, когато бях член на съвета. Има много въпроси, за които мога да кажа, че независимо от оптимистичния подход на докладчицата, трябва да се отразят в доклада, защото не е достатъчно да има добро, добри закони. Много по-важно е приложението на тези закони, а при прилагането на законите не съм сигурна че турските власти се справят добре. Статистиката е много лоша и продължава да е лоша. Има много голямо насилие срещу жените, принудителни бракове на момичета на 14, 15, 16 години. Също така отвличанията са много важен проблем и той трябва да бъде включен. Неграмотността сред мили милиони жени, особено от кюртски происход. Това е факт и никой не може да го отрича. А, също така не може да се отрича и бедността сред жените. Аз съм посещавала а, Турция а, в рамките на прояви на съвместния парламентарен комитет а, Европейски съюз и Турция. И за цялото ми уважание не е достатъчно да се срещаме с официални лица, трябва да се срещаме и да чуваме а, гласа на обикновените жени. А, тук се споменава, че има подобрение в образованието на начално и средно равнище, но какво става а, с а, университетското образование, колко турските жени са с висше образование, данните не са удовлетворителни, особено с обежищата за жени жертви на насилие. Трябва да има едно обежище за 50 000 жени, а в Турция това е много по-малко. Аз ще внеса много изменения в доклада, тъй като има неща, които трябва да се оправят. Вие в доклада казвате, че трябва да се споменава и глава 23. Това е политически въпрос. Аз съм против. Може би знаете, че Европейския съюз всъщност се противопоставя а, на няколко глави, които са блокирани от Кипър. А, някои от главите не могат да, да по някои от главите не може да се работи, тъй като те са блокирани от Франция. Не е наша работа да се откриват а, тези глави, защото това е огромен политически въпрос с огромни последици. Аз лично съм а, силно против отварянето на тези глави. Председателя, благодаря. Госпожа Коста. Благодаря, господин председател. Осъзнавам, че госпожа Баскурт е представила доклад който за мен е много интересен. Един доклад, който показва нейните преки контакти с определени лица в Турция. Това е много важно, защото по този начин се отразява действителната ситуация на място. Поздравления, госпожо Баскурт. Трябва, може би, да се предостави връзка в доклада с стратегията 2020 година, да се направи един политически анализ и това, което се прави е от политически порядък и трябва също така да се отчетат различните гледни точки и перспективи. Аз искам да ам, подчертая три неща. Мисля, че може би ще бъде полезно да се подчертае, засиленото участие на турски жени в партньорството с Европейския съюз. Има редица гласи за партньорството с Европейския съюз, има програми, които се отнасят за Турция, програми за мобилността на младите хора, програми за обучение, професионална квалификация. Аз мисля, че Европейски парламент би могъл да настоява жените да играят по-голяма роля в това, в, в това партньорство и това може да бъде нашия принос за промяната в менталитета за да може жените да вземат участие. Аз бях в Истанбул, участвах в едно много важно заседание, организирано от министрите на соци... социалните министри, с жените и установих, че местните органи искат да играят една засилена роля. На място установих, че жените са ангажирани в националната политика на Турция и има известни загрижености, защото се установява, че Европейския съюз и общественото мнение на жените не се проявява достатъчно солидно. Би трябвало да отчетем направените усилия, като същевременно настояваме за определени критерии. Трябва да бъдем обективни. Тук не става дума да даваме а, точки или да даваме оценки като в училище, но а, общественото мнение настоява за демократизация, особено по отношение на турските жени. Един друг въпрос е свързан с а, услугите. Малък процент от жените работят и също така има липса на определени услуги, например отглеждането на децата. <clears throat> Тези служби не са особено. услугите, свързани с отглеждането на децата, не са особено. А, конкретизирани. Необходимо е също така обучение и квалификация. Беше изненадващо да се установи, че жените не участват така активно на пазара на труда. Това зависи от економическото положение, но също така и от образованието и квалификацията на жените. И още нещо, което ми се струва важно което трябва да се отрази в доклада. Тук се говори, разбира се, за принудителните бракове, за престъпленията на честа, но тук трябва да се постави акцент също така и върху религиозния плурализъм. Може би Струва ми се, че има трудности за жените, които не са мюсюлманки, да сключват брак с лица от а, друго, друго вероисповедание. Има а, проблеми, свързани с допълнителните трудности за добросъседските отношения между културата и религията. Тук всъщност мисля, че е направена една стъпка назад. Председателя, благодаря, госпожа Краце. С този доклад се дава възможност за една многостранна дискусия по тези въпроси. Това означава, че ние може да видим къде са политическите отговорности. Аз мисля, че доклада е а, навременен, защото Турция е държава кандидат и Турция има определени пречки по пътя си към Европейския съюз. Ролята, която жените могат да играят тук трябва да се открои, жените трябва да останат ангажирани в този процес, тъй като това може да бъде признак на демокрация и на отразяване на основни принципи. И а, всъщност а, има а, и да се докаже, че се спазват правил, правата на човека, а, а правата на жените не винаги се зачитат и ние трябва винаги да подчертаваме, че Турция би искала да прилага правата на човека, да ги зачита, особено, включително и а, правата на жените. Но Турция може би може да се получи от а, арабската пролет. В край на, минала, в край на следващата седмица ще имаме възможност да бъдем включени в делегация за наблюдаване на изборите в Турция. Винаги сме казвали, че искаме да се срещнем с представители на правозащитнички и се питаме е, за ролята, която може да изиграе Турция. В арабската пролет виждаме а, зачитане на правата на жените. А, съвсем ясно е, че днес а, Турция иска да а, изпрати послание до арабския свят за зачитането на правата на жените. Именно за това, според мен, Турция има голяма отговорност. Според мен в този доклад се съдържат много важни неща. Но мисля, че има тук една двойна отговорност. Аз не искам да повтарям това, което вече беше казано от други колеги, но тук всъщност говорим за приложението, за прилагането и спазването на закона, т.е. една по-нататъчна стъпка. Прави се голям напредък, постига се голям напредък в Турция и в съзнанието на хората. И трябва да се види всъщност е, чия е отговорността за несправянето с някои проблеми. Дали е училището, дали е семейството, дали е е закона, дали гражданските организации играят ролята, която а, трябва да изиграят. Това са нещата, в които трябва да се насочи вниманието в доклада. Що се отнася до ролята на комисията, а, трябва да питаме има ли сътрудничество с турските власти. Комисията би трябвало наистина да изготви доклад да види как се зачитат правата на жените, религията играе ли роля наистина в турското общество или не. И може ли религията да играе роля за прилагането на съществуващото светско законодателство? Може ли религията, например, да изиграе роля а, в посока на равенство между половете. И за нашия подход трябва да сме сигурни, че използваме някои от положителните примери, например жени, които са в бизнеса или в науката или живеят в големите градове. Не трябва да се забравя обаче положението на жените в селските райони в Западна Турция, защото Турция е кандидатка за еврочленство и тя трябва да покаже, че зачита правата на всички в цялата страна. И накрая искам да благодаря на госпожа Боскурт за доклада и мисля, че наистина трябва да направим така, че да изпратим положителни, но и целенасочени послания, защото Турция трябва наистина да приеме европейските ценности. Благодаря, госпожа Матео. Благодаря, господин председател. Както вече бе посочено от докладчика и предвид на обстойните коментари на колегите, ясно е за всички, че положението на жените в Турция въобще не се е променило и не се е подобрило. Ако се вгледаме в шокиращите данни от доклади, доклада от 2009, например, за разликите в заплащането Турция се нарежда на 129-то място от общо 130 страни, които са е, изследвани. Един процент от а, общините в а, Турция имат а, жена кмет. Сега приканвам колегите за следното. Нека да отделим специално внимание върху това какви контакти имаме с, турските, с жените от Турция. Нека да обменим повече данни. Вероятно има а, квоти за избирателните а, а, листи в Турция. Може би това ще се внедри. Нека да помислим и за успеха на полските избори и броя на жените, които бяха записани в бюлетините. Никога не съм крила вижданията си по този въпрос и смятам, че това е от голямо значение, включително и за Турция, като начин за промяна на политиката. Сега 1%. Струва ми се, това е шокираща цифра и тя говори за липсата на жени въобще и в политическия живот на Турция. Председателя, благодаря. Госпожа Томсън. Смятам, че в този случай разполагаме с един доклад, в който са отразени е, личните виждания на докладчика предвид на работата, която е извършена по изготвянето му. Но трябва да вземем предвид и хода на преговорите с е, Турция. Струва ми се, че трябва да се вгледаме в още няколко проблема тук е, например, насилствените бракове. Това е много тежък проблем не само в Турция, но и в други страни, с които Европейския съюз поддържа отношение. Друг също толкова важен въпрос е насилието срещу жените. Нека да помислим как да изтъкнем нези области, в които турците са постигнали напредък Не са много европейските страни, които имат квоти за университетите, особено когато говорим за равенство между мъже и жени. Това вече се случва в Турция и мисля си, можем да се получим участие от турското законодателство в тази област. И после, ако видим начина по който се обучават служителите на полицията пак струва ми се, много европейски страни могат да се получат е, и от това. Най-важното е да разгледаме положението на жените. Много от проблемите могат да се решат, разбира се, чрез въвеждане на квоти, но нека не забравяме, че жените са дълбоко ангажирани и с е, профсъюзи, с синдикална дейност. В е, Дания, например, ако сравним Дания с Турция, Имаме високо участие на жените в синдикатите в Дания, но в Турция разбираме, че има жени ангажирани с стопански организации. 40% от випускниците на университетите в Турция са жени, значи те вече биха могли да поемат и такава роля за активно участие в стопанските среди и в синдикална дейност. Крайна сметка, предвид на този доклад, все пак трябва да мислим за Турция като за кандидат за членство. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада. Питаме се дали наистина моментът е подходящ за такъв доклад. Смятам, че винаги моментът е подходящ. А, нека да се запитаме как да решим тези проблеми. На първо място трябва да говорим открито за тях. В този доклад говорим за проблемите на една държава кандидатка за членство. Споменаваме и хода на преговорите едва ли ще е особено полезно, ако продължаваме да говорим за Турция единствено с такъв дипломатичен тон. Доколко строги трябва да бъдем, мисля, че трябва да си зададем и този въпрос тук в тази комисия. Струва ми се, трябва да бъдем по-критични. Например, в осми абзац казваме, че приканваме турското правителство да въведе а, нулева търпимост към а, насилието срещу жени. Това е нещо, за което не бива да приканваме, трябва да го изискваме категорично. И трябва да порицаем факта, че жените са подложени на насилие. Това е абсолютно неприемливо. Нека да бъдем по-директно. 13 абзац отново приканваме турското правителство да въведе наказание за насилствения брак. Добре, но трябва да заложим нещо повече преди този текст, нещо по-категорично. Говорим за обучение, образование, квалификация и всичко това да се насочи към потребностите на жените от дългия си опит. Знаем, че мъжете и жените могат да израстват заедно като равно, равни, ако са изправени пред едни и същи проблеми. Нека да мислим и за турските деца, които израстват в атмосфера на патриархални отношения. Така че проблемите остават. Нека да говорим за това момичета и момчета, които да се образоват заедно в училище, да се радват на еднакви права за да израстват като мъже и жени с равни права. И тук стигам до идеята, че бихме могли да проверим и учебната програма, за да сме сигурни, че това наистина се случва. После проблема с насилствените бракове. Съвсем малко са случаите на такива бракове, които стига до съда. Предполагам, положението е много тежко за жени които е, биват принуждавани да се е, омъжат за мъже, които въобще не познават. Това е много деликатна област и трябва да направим повече. Длъжни сме да кажем повече тук в е, нашата комисия. Трябва да говорим открито за тези неща, да назоваваме проблемите с истинските им имена и нека да засилим посланието на този доклад. Председателя. Благодаря на всички ви за тези интересни коментари. Преди да дам думата на госпожа Боскорт за приключване на дискусията, нека да чуем господин Макрит от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Въпросът за присъединяването на Турция е много важен. Той е свързан и с начина по който държавите членки възприемат Турция. В този смисъл, нека да кажа, че в най-широк план споделяме анализа, предложен от госпожа Боскорт по четирите главни въпроса. А именно за областите, в които трябва да се направи повече. По-конкретно трудовата заетост, на първо място, второ образование, трето политическо представителство и четвърто борба срещу насилието срещу жените. Дебатът бе оживен и протече в положителна светлина. Проблемите не са лесни за разрешаване, те изискват известно време. Струва ми се, трябва да се гледаме в динамиката им. Затова смятаме, че доклада на докладчика най-общо заслужава нашето признание. В крайна сметка, заинтересованите страни в Турция са тези, а също и правителството на Турция са тези, които трябва да да превърнат своето законодателство в политическа и социална реалност. Ако има някакъв конкретен въпрос, бих могъл да се върна на него и да го коментирам, но за сега ще спра до тук със своето изказване. Благодаря ви. Мисис Пападоро. Госпожа Пападополо. Имам въпрос към представителя на комисията. Не знам дали преводът е бил коректен, но казвате, е, проблемите не са лесни за разрешаване. Проблемите, за които говорим, са много конкретни. Насилствен брак при жени, които са много млади. Убийства на честа, за които има статистика. За съжаление, не се поддържа регулярно статистика, но в съвета на Европа, ако потърсите из отделните доклади, ще намерите много неща, които се казват ясно. Бихте ли ми пояснили, защо твърдите, че не е лесно да се разрешат тези проблеми? Тези проблеми съществуват от десетилетие вече и от първостепенно значение е комисията да заеме категорична позиция. Знаем за доклада на госпожа Омен от миналата година и предишната година. Там имаше конкретни абзаци по тези проблеми. И ако ние не излезем с категорична, ясна, твърда позиция, опасявам се, че ще продължим да си говорим за тези проблеми и в следващите десетилетия. Ако искаме Турция да се присъедини към Европейския съюз, тя трябва да постигне напредък не само като законодателство, като закони, но тя трябва да изпълни своите ангажименти към Европейския съюз. Ние не виждаме никакъв напредък от политическа гледна точка те са длъжни да подпишат съответните протоколи. Във връзка и с моята страна Кипър все още няма напредък. Дори да си променят законодателството, да введат изменение, сигурни ли сме, че ще направят това, което са длъжни, за да бъдат пълноправен член на Европейския съюз? Очаквам точен отговор. Председателя, господин Маркридис, заповядайте. Благодаря за този въпрос. Ще си послужа с пример. Има закон за защита на семейството, прият през 1998, изменен през 2007 година, за да се разшири приложното му поле. Сега четем във вестниците, че предстоят нови изменения в този закон. И отново ще се разшири неговото поле. В момента разглеждаме внимателно предложените изменения. Искам да кажа, че проблемите не са лесни за разрешаване, защото те не се свеждат единствено до приемането на законодателство и неговото прилагане от администрацията и съдебните а, органи. Но тук се изисква и много повече. Този процес не може да протече за един ден. Затова казвам, че трябва да се вгледаме в динамиката на процеса, да го насърчим да насърчим всички заинтересовани страни в Турция, които желаят промяна. Нека да насърчим сътрудничество с гражданското общество, сътрудничество с парламента, така че е възможно най-скоро да се постигнат резултати. Ние провеждаме мониторинг върху положението в Турция. и разполагаме с ясна представа за развоя на събитията. Утре ще излезе поредния доклад за напредъка, където се опитваме да представим а, ясно картината на положението на жените в Турция. Това е което има предвид. Значи нещата не се свеждат само до приемане на законодателство и единствено до работата на администрацията и съдебната власт. Това е процес, свързан с промяна на нагласите, мисленето в Турция и струва ми се, госпожа Боскорт го казва ясно в своя доклад. Благодаря. Tack för det. Och eh, då vill jag avslutningsvis ge ordet till eh, Mrs. Boskurs för... Благодаря. Давам думата на докладчика. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегите за реакциите им, за подкрепата. И също така да коментирам някои от въпросите, които бяха повдигнати от колегите. Радвам се, че имаме подкрепа за нулевата търпимост, защото според мен това е ключът за борба с насилието срещу жените. Моят доклад не е само за закона, а всъщност за това как да се прилага той на практика, как да го превърнем в реалност. Смятам, че е много ясно казано в моя доклад въпроса, свързан с убийството на честа, който беше споменат от двама от колегите, е също ясно разгледан в, в, в доклада. Ако видите, примерно, параграфа споменат вече от колегите, относно бюджета, госпожа Майснер говори по този въпрос. Именно за това днес се обърнах към министър на финансите на Турция, защото той би могъл да изготви много хубава стратегия, защото само стратегии за борба с насилието срещу жените, това е много хубаво, но ако няма и съответните финансови средства, до никъде няма да стигнем. Затова смятам, че е много важно да подчертаем, че сега в Турция има една много силна тенденция срещу насилието. Не само защото Европа го иска, но и защото мисля, че турското общество вече е преситено с насилие, е писнало му е това насилие. Нека да не забравяме това. Въпросът за образованието. Не говорим за образование на, на университетско ниво, то беше споменато от Брита. Има много факултети там, където има повече мъже, отколкото жени. Но имаме предвид по-скоро на по-ранно ниво. Защото в Турция това, което виждаме е, че има нужда от едно обучение, свързано с призванието на всеки от тях. И не съм влизала в подробности в този доклад, защото нямаше тази възможност, но, например, а, относно бежищата за жените. Посетих много такива и тези жени всичките казаха следното. Искаме да работим и сами да се грижим за децата си. Те искат да научат отделни професии, искат да получат нужното обучение и да и широко, широко а, разбиране там е, че тези жени могат да си помогнат сами. Относно въпроса с убежищата, нека да бъда ясна. Бихме желали да имаме повече такива убежища. Споменахте съвета на Европа. В Турция има еднакъв закон навсякъде. И ако има над 50 000 души, които живеят в примендарено селище, трябва да има обежище. Не е така обаче, не стоят така нещата на практика. Говорих с министерствата и те казаха, че ще направят всичко възможно да осигурят повече такива обежища, защото за сега няма достатъчно такива. Би трябвало, като се вземе предвид броя на, на жените в Турция, около 200 обежища трябва да има. Трета глава. Нещо фундаментално. Ако искаме да имаме някакъв лост, с който да упражняваме натиск върху Турция, ние трябва да продължим в тази насока. Има много погрешни информации, има много въпроси, които са блокирани в преговорите с Кипър. Смятам, че жените в Турция наистина заслужават подобрение относно техните основни права и това е основната линия, така да се каже, основната идея в моя доклад. Колегата Силвия Коста и колегата Матера говориха също за изборното участие. Последните избори бяха само 14% участие на жените. Мисля, че трябва да увеличим този процент и контактите с Европа могат да помогнат в това отношение. Госпожа Краца също а, говори. Турция би могла дори да се превърне в модел за преход от едно общество към друго. Мисля, че наистина това би могло да помогне на ситуацията на жените в други общества. Брита Тонсън говори за насилствените бракове. Нека да кажа, че вече има закон срещу тях. Но те не са разглеждани в наказателния кодекс. Сега вече това ще залегне и в наказателния кодекс – и наскоро чух една история от НПО-тата, където се говореше за момиче, което беше насилено да се омъжи за даден човек от семейството си и тя не е искала. И тогава тя е научила от различни обучителни програми, че по закон вече не е позволено да, да се сключат такива бракове. И че тя може да отиде пред съда и да иска своите права. Дори фактът, че е знаела това и е казала на родителите си, да, можете да ме насилвате, но аз ще отида в съда и ще го кажа. И тогава вече нещата са се променили. Тоест, не само да направим нужното законодателство, но и да уведомим жените за техните права. Това е ключово. Особено жените в източна Турция. Трябва да съсредоточим вниманието си там, защото а, много от жените не знаят какви права имат. Относно синдикатите, те се тревожат, защото всъщност е много трудно в Турция жена да стане член на синдикална организация. Няма все още подобни, подобно равенство в синдикалните организации. Относно ролята на обучението за момчетата също е важно, както казахте. Затова в доклада си казвам, че трябва тези образователни обучения, образователни кампании за равенство трябва да се включат и жените, и мъжете. Затова трябва да се двата пола да работят заедно, за да се промени менталитета на обществото. Но особено специфичен акцент трябва да се сложи и върху момчетата. И Очаквам да си сътруднича се така добре с колегите. Благодаря им за забележките. Okay, uh, okay, please. Very, very short Съвсем кратка корекция. Глава 23 на. Това не е двустранен въпрос, защото Турция и Кипър нямат двустранни отношения. Докато Турция не е признала Кипър, следователно няма дискусия, няма двустранни преговори. Тук въпросът е между Европейския съюз, 27-те страни и Турция, а не между Кипър и Турция. Аз имам под документ от европейско естество, можете да го видите. Okay, Eh, eh, Благодаря. Благодаря, госпожо Боскор, за този доклад. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. А сега графика. Внасяне на изменения до 18 октомври на обяд. Комисията ще гласува на 21-22 ноември и в пленарна зала ще бъде гласувано през януари 2012. Това е по тази точка. Стигаме до следващата точка, точка 8, Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите. И в началото ще дам думата на госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Това е доклад, който всъщност, в който водещата комисия е по заедостта. Кратък доклад, само 5 точки, но тези 5 точки се съсредоточават върху най-важното според мен – Смятам, всички знаете, че много жени участват в подобни кооперативни дружества. По социално-економически причини, а също така и по причини свързани с създаването на собствен бизнес. Тези кооперативни дружества са управлявани по демократически начин и държат на ценности като качество, равенство, също така ценности, съместни ценности и други. Членовете на тези дружества могат демократично да избират какви стратегии ще следват за бъдеще. Когато говорим за социални, економически или екологични цели. Дружествата могат да отговарят на различни практически и стратегически нужди на членовете си, на жените в тях. Разбира се, правилата са същите за мъже и за жени. Те работят заедно в равенство, така че жените, членове на тези дружества, могат да осигурят препитание за себе си и също така да допринесат с покачване на стандарта на дружествата и на а, собственото си общество. Но има също така и друга страна на медала. Смятам, че тези дружества отразяват много директно всяка една флуктуация в обществото. Все още съществува дискриминация срещу жените, когато, примерно, искат да бъдат в управителния съвет или на тези дружества. Все още управлението се доминира от мъже. Тук сега имаме възможност да насърчим равенството между половете в европейските кооперативни дружества. Имаме за цел и можем да постигнем равновесие и да гарантираме, че има повече жени в дружествата и в групите за преговори за в тези дружества. Ако разгледате тези дружества, ще видите, че повечето от служителите в тях са жени. Но когато видим управителния им съвет, ще видите, че предимно са мъже. Знам, че Европейската комисия направи едно проучване с данни, съпоставящи ситуацията в различните страни. И от него се видя много ясно каква е ролята на жените в тези дружества. В моя доклад призовавам комисията да продължи с работата си и в някои държави и членки тези дружества са, може би, най-важните, когато става въпрос за предоставяне на услуги. Т.е. те имат голям дял в економиките, те представляват едни големи организации. В някои местни общности подобни дружества могат да бъдат ключов, ключов актьор, защото могат да осигуряват и обучение, и заетост за местното население. Тези дружества се подчиняват на определени принципи и имат голяма роля за намаляване на бедността в регионите, където функционират. Важно е да разберем до каква степен те са важни за економиките, колко много допринасят, особено за равенството между половете. И накрая с тази директива 2003-72 трябва напълно да се разгледат е, проблемите, свързани с е, равенството между половете. Някои държави членки още не са приложили е, правилно на практика тази директива. И съответно няма достатъчно равенство. Така че е много важно да призовем комисията и държавите членки да гарантира, че директивата е правилно приложена, за да се осигури равенство между половете. Говоря за директива 2003 наклона на черта 72, както вече казах. И е също така, надявам се, целият регламент за Европейското кооперативно дружество да бъде приложен правилно. Благодаря. А, имате думата. Вече трима души са се записали. Госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя госпожа Стрела за добре изготвения доклад. Няма нещо важно, което трябва да се добави. Искам да посоча две неща. Реалност е, че е, има дисбаланс в ръководството на тази институция, но дори да смятаме, че най-добрият за дадена длъжност е жена, това е се избягва дори в държави членки, които прилагат равенството между половете. Втората бележка е свързана с възможността повече жени да присъстват в предприемаческия сектор. Това е добре, но борбата с лидерски позиции трябва да се подкрепя с, с наблюдаване отблизо от страна на комисията и от държавите членки. Нямаме изменения, подкрепяме доклада. Благодаря. Госпожа Коста, имате думата. Много благодаря на докладчика. Доколкото виждам, тя е откроила някои много важни неща. Искам да кажа няколко неща. Аз неодавна участвах в заседание на координаторите на женски групи в Италия и мисля, че би било добре да се засили и да се подкрепи, да се а, даде подкрепа на жени, които са участнички в национални федерации. Тук всъщност са ангажирани много повече жени. В тези кооперативи има жени координатори и те правят интересни предложения. Аз мисля, че и за нас ще бъде интересно да се откроят ценностите и приноса, който може да направят тези жени. И има още нещо, един анализ на женски кооперативни дружества има повишена ангажираност и тези кооперативни дружества са една сфера, в която кризата по-малко се чувства. И това трябва да се спомене, когато говорим за кооперативи. Това е един цял свят, в който има отрасли, в които има проблеми с ангажирането на жени е, на пазара на труда. И сега нещо по-конкретно. Според мен е много важно платформата на жените в тези кооперативни дружества е, не значи, че има е, разлика в представителството на различни равнища. Както каза госпожа Естрела, много държави членки не спазват директива 72 от 2003 година. Може би трябва също така да кажем кои са тези държави. И още нещо последно, според мен, за нас един интересен сигнал и едно интересно послание, което трябва да а, предадем и което би трябвало да бъде подкрепено от координаторите, от председателството да се види, да се проследи как се а, изпълнява решението на парламента за социалната економика. Мисля, че Комисията, парламента и Европейския съюз бяха помолени да се включват в по-голяма степен кооперативните дружества във всички политически дейности. И мисля, че това все още не се прави и за това няма действителен ефект. Председателя, благодаря. Госпожа Краца, имате думата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна с духа на доклада и с това, което каза госпожа Естрела. Както каза колегата, не трябва да падаме, да се хващаме в капана а, за това, че има женски кооперативни дружества. Да, наистина, това е един модел, който искаме да насърчим. От друга страна обаче е необходимо да има конкуренция на всички равнища в целия спектър на кооперативни дружества, които съществуват. Тоест, говорим и за качество, и за количество. Трябва да установим в кои държави има най-много проблеми за прилагането на регламенти, защо продължават да продължаваме да се сблъскваме с тези проблеми. Трябва да разгледаме ролята им, защото и тяхна задача е да предоставят информация е, за жените и всички, които активно участват в това движение. Ние трябва да видим каква е ролята на жените и това да бъде заложено в европейското законодателство. И аз мисля, че тук много малко бих могла да докажа и няколко пояснения от името на нашата група бих помолила да се подчертае, информацията, с която разполагаме от гледна точка и на количество, и на качество, трябва да се насочим и към частния сектор, да откроим и ролята на националните органи, да имаме метод, който да предостави помощ както на кооперативите, така и на националните органи. А, благодаря, казва председателя. Госпожо Астрела, ще ви дам думата, но преди това искам да запитам дали комисията иска да вземе отношение и кой по-точно от комисията. Имате думата. You, благодаря, господин председател. Първо, ние бихме желали да включим в доклад един по-широк контекст. Директивата допълва Устава за Европейското кооперативно дружество. Комисията работи по въпроса, ще изготвим доклад по устава и ще видим дали има нужда от изменение в директивата. Второто нещо, което трябва да се включи в доклада на комисията е следното. В момента ние преразглеждаме устава и директивата на европейските търговски дружества. Неодавна, през юли по-точно, Комисията проведе консултации с европейските социални партньори. Очакваме техния отговор, защото тези два законодателни акта, Европейското кооперативно дружество и Европейското търговско дружество, имат сходни характеристики и проблемите в единия документ ще се отразят и в другия. Накрая искаме да кажем, че на този етап, както можете да видите в доклада на комисията, на нас ни липсва все още практически опит с европейски кооперативни дружества, тъй като те все още са малко на брой. Говори се за 17 с 32 работещи и това може да създаде известни проблеми. Естествено, ще разгледаме много внимателно предложенията на вашата комисия. В доклада се посочва кои са държавите членки, които не са приложили правилно то в тази разпоредба за равновесие между половете Франция, Люксембург, Румъния, е, и Словакия, но това се отнася само за европейското кооперативно, е, кооперативни дружества, а не за кооперативите изобщо. Ще разгледаме е, предложението на вашата комисия, както и доклада, който вероятно ще бъде изготвен в комисията по работната заедост. Благодаря. А сега Благодаря ви и ще дам думата на докладчицата госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на всички, които се изказаха от различните политически групи и коментираха а, доклада. Благодаря на всички, които ще допринесат за изготвянето на този документ. Ще, анали... ще анализирам всичко, което казахте и а, вашите коментари вероятно ще станат. А, препоръки и изменения за доклада. Аз самата сигурно също ще внеса изменения в собствения си доклад. Благодаря и на комисията за предоставената информация по отношение на други инициативи, които са свързани с, с материята, която обсъждаме в това становище. Вие също така отговорихте на един от въпросите на госпожа Коста, която запита защо някои държави членки все още не са приложили. Значи Франция, Люксембург, Малта, Словакия и Румъния с цитираните държави. И сега съвсем накратко, ако ми позволите да отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Първо по госпожа Норика Николай, ако ще има а, инициатива на Европейската комисия и на парламента, чиято цел е да се въведе система на квотите, за да има балансирано представяне на двата пола в административните органи на кооперативните дружества. Ако имаме а, такъв принцип, той трябва да се прилага и за кооперативите. Както казах обаче тази сутрин, жените все още се сблъскват с един стъклен похлопак, особено в европейските кооперативни дружества. Те не са допускани на ръководни постове и трябва да сме сигурни, че има балансирано представителство на жените на всички равнища, независимо от това дали става дума за политика или бизнес. И мисля, че е разумно този принцип да се прилага и за кооперативните дружества. По отношение на казаното от госпожа Коста, тя каза, че кооперативите не изпитват до такава степен ефекта на кризата, последиците на кризата. Аз не съм съвсем убедена. Ще ми се да е така. Например, в, ако това е така в Италия, това е прекрасно и а, си заслужава да го отбележим и да се получим от него. Ако обаче мога да ви върна на а, ценностите, за които говорих, които са а, неразделна част от кооперативните дружества и от цялото общество, особено в борбата срещу кризата. Кризата се влушава с всеки изминат ден в някои от държавите членки най-вече. И аз мисля, че принципите и ценностите на кооперативните дружества ще бъдат много важни в борбата срещу кризата. Благодаря ви за реакцията на моето проекто становище. Ще отчета всичко и ще представя подобрена версия на това и ще го представим на водещата комисия. Благодаря, госпожа Стрела, за вашето изказване. Благодаря ви. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. И така, графика. Измененията трябва да се внесат до, до 18 октомври, по обед най-късно. Комисията ще гласува по предложените текстове на 22 ноември. Пленарното заседание ще всъщност водещата комисия ще гласува на 23 ноември. Сега преминавам към точка 9. Положението на жените по време на война и ще дам думата на госпожа Николай, която е докладчик по тази точка. Това е последния доклад от дневния ред днес, но не е последния от дневния ред на тази комисия. На първо място, позволете да благодаря на колегите, които подадоха своите писмени изменения. До тук имаме 111 предложени изменения и всичко това показва, че доклада предизвиква широк интерес сред колегите. Струва ми се всички изменения имат принос за качеството на доклада. Повечето от измененията са насочени към конкретен малък брой от точки. Най-вече проблемите свързани с сексуално насилие като военна тактика. Други от измененията са по първи абзац от преембюла Националния план за действие – Параграф 3 е свързан с активното утвърждаване на жените в граждански и военни операции. После по параграф 5 има изменения, свързани с наказателно преследване на сексуално насилие срещу жени като военна тактика. Обедена съм, че можем да работим заедно, за да постигнем компромис по измененията, като се опрем на идеите, които проистичат от тези изменения. И ще постигнем истинско качество на този доклад, благодарение на измененията. Нека да изтъкна няколко неща. Въпреки, че няма спорни моменти, искам да кажа, че масовите изнасилвания вече се признават и в Женевската конвенция и в резолюция 1820 на ОНЕ. Това е резолюция от 2008 година. Основният проблем, пред който се изправяме тук, е безнаказаността. Има само две присъди, които са издадени за това престъпление. Е, едната е от Международния наказателен съд за бивша Югославия – и имаме а, решение по дело на Руанда, където е издадена присъда. Предвид на военните конфликти в момента, оказва се, че има много случаи, които не се огласяват и не биват наказвани. Именно поради този проблем за липсата на наказание аз приказвам законодателя да направи така, че жените да бъдат неделима част от провеждането на преговори за постигане на мир, като по този начин се даде възможност за правосъдие. Дори да няма, дори да закъснее правосъдието, пак се оказва, че не се постига справедливост и това отново е част от големия проблем за това, че тези престъпления са безнаказани. Работех заедно с съдокладчика и следващата седмица ще направим заседание за компромисни изменения защото действително получих много интересни и а, ценни изменения, които ще взема предвид. Благодаря, господин председател. Председателя. Благодаря. А сега давам думата на колегите, ако искат думата. Госпожа Гарсия Перес. Gracias, presidente, eh, por comenzar en el sentido de Благодаря, господин председател. ще се опра на последните думи на госпожа Николай във връзка с измененията. Качеството на доклада е добро и доклада наистина отразява въпросите, които заслужават внимание. Но предвид на големия брой предложени изменения, мисля, че трябва да разгледаме всички тях много внимателно, за да видим къде се нуждаем от компромис, да не се получи така, че има взаимно противоречащи си изменения. Обдарен съм, че ще работим заедно с докладчика по такива компромисни изменения. Аз добре разбирам всичко казано от докладчика, приемам тази гледна точка и съм склонна да приема заличаването на конкретни абзаци, които не водят до истинско подобрение на текста. Добре е тук да споменем също и здравното обслужване на жените, както и здравни грижи, свързани с репродуктивното здраве на жените. Жените са деликатна част от нашето общество и често пъти те носят голямо бреме на плещите си. Ето защо е добре да има такива служби и структури, които да обгрежват жените в този смисъл. После ролята на жените в мисии по мироопазване. Знаем, че има жени, които са част от такива мисии, изпратени от неправителствени организации и участват в организации, изграждащи социални мрежи. Затова смятам, че е добре да мислим за ролята на жените и тяхното участие в разрешаването на военни конфликти по мирен начин. Ако жените участваха повече в преговорите, може би щяхме да имаме по-малко военни конфликти. И накрая искам да изтъкна, че миналата седмица получихме много хубава новина за тази комисия. Струва ми се и за всички жени, именно наградата, Нобеловата награда за мир бе дадена на три жени, които си положили огромни усилия в тази сфера. И мисля, че трябва да отделим един параграф за този факт, за тази награда, която се дава на три жени.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 това е много добър доклад. Аз внесох няколко изменения, с които искам да засиля това послание, че е нужно да се окаже психологическа помощ и подкрепа на жени, които са пострадали от насилие. Ние порицаваме насилието срещу жени като военна тактика и това е определящ фактор. Тук в текста Струва ми се докладчика много добре го отразява, свързано с проблема за безнаказаността. Действително и в собствената ми страна има немалко жени, които са били обект на насилие и години наред това престъпление остава ненаказано. Трябва да се борим срещу това и ако не, не се займем сега с проблема, той остава. Трябва да има наказание за извършителите. И това не подлежи на съмнение. Съгласна съм с казаното от докладчика за работната група за мир и сигурност, но тук е добре да се предвидят и съответните финансови средства. И смятам, доклада ще бъде гласуван единодушно. Председателя. Благодаря. Сега госпожа Коста. Лационе е много интересанте и да е... Благодаря. По мое мнение, това е много интересен, съдържателен доклад. Нека да изтъкна факта, че и аз съм внесла няколко изменения. Първо по трафика на хора. Нещо, на което сме свидетели и то е част от а, а, военни конфликти, както и изнасилването. За съжаление виждаме, че жени и непълнолетни са обект на трафик. Има едно изречение, където бихме могли да поработим допълнително и да говорим за военните героини, но тук има известна двусмисленост. Нека добре да го обмислим и да се предпазим от а, такава двусмислие. После добре е да отдадем дължимото признание на жените е, войници, но също и на ролята на жените по миропазването. Предвид на нашия ангажимент към гражданските процеси, жените могат да участват в съответните граждански процеси като част от процеса на помирение предвид наказаното от колегата Парес. Предвид на преценката на нашия председател и работата с координатора, но смятам, че тук трябва да изтъкнем действително факта, че Нобелата награда за мир се дава на тези три жени, едната от които е от Йемен. Аз лично участвах в една кампания – свързана с е, признанието на постигнатото от жените в Африка чрез такава награда. Когато отидох на сесията в Нью Йорк и тогава помолих е, комисаря Рединг да говори от името на Европейския съюз и да даде подкрепа за тази кампания, но за съжаление не получих отговор. Има хора, които подадоха същата молба, но все пак струва ми се, че целият Европейски съюз трябва да говори за това. Председателя. Благодаря. Да, давам ви думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Николай за задълбочената работа по този въпрос. Много деликатен въпрос. Аз лично разгледах измененията. НП като цяло няма изменения с повечето от тези изменения, но смятам, че така както казаха и колегите, за да бъдем по-ясни, може би ще трябва да постигнем максимално компромиси, за да покрием и да включим максимален голям брой изменения. Мисля, че също така ще спечелим, ако направим измененията, възможно най-ясни и точни. Отбелязах си е, също така какви евентуално ще бъдат компромисите. Първо, борбата срещу безнаказаността изменение 75, примерно госпожа Пападопол, където се казва да се разгласи много повече за тези процеси срещу насилие срещу жените, за да се покаже, че няма вече безнаказаност. Второ, защитата на семействата, на жените. Мисля, че това ще бъде добре да бъде включено в компромиса. Трето, сексуалното насилие или експлоатацията, сексуална експлоатация от страна на различни също така и международни организации организации. 68 и 70 изменение са добри да бъдат прияти тук. Четвърто, също така даване на някакви компенсации на жертвите. Пето, създаването на, специ... на пост специален представител към ОНЕ и към Европейския съюз също така за ам, за изменение 80, 95, извинете. И накрая искам да вземем предвид измененията на колегите за Борско и Бесерио за жените камикадзета. Това е една по-различна перспектива спрямо доклада, защото тук не става въпрос за жертви на военни конфликти, а по-скоро за жени и войници и за жени, които участват ефективно. И тук с важните изменения 28, 30 и 13. Това са моите е, забележки и още веднъж благодаря на докладчика за великолепно свършената работа. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Николай. На първо място, благодаря на колегата. Приемам всички идеи и много от измененията. Аз също съм за това да обсъдим психологичната помощ за жените. Говорили сме и за жените камикаци като още една от страните на проблема. Получиха се интересни предложения. Ще бъда в състояние да приема много от измененията, защото ви приканих да работим заедно, за да постигнем добър компромис. Разбира се, трафика на жени, трафика на деца е проблем, но това не е проблем, който се изразява единствено по време на военни конфликти. В глобален план проблемът остава и искам да го спомена. По-нататък, във връзка с спълняването на връчването на Нобеловата награда, аз познавам госпожа Джонсън, президент на Либери. Тя е добър пример за борбата на жените за мир. През периода на 20 години в нейната страна има гражданска война и в крайна сметка президентът на Либерия довежда до успешен край тази борба Добре е да използваме Нобеловата награда като начин да стимулираме добрата практика, а именно участието на жените в разрешаването на проблеми в кавички, проблемите на жените по време на конфликти. Благодаря на всички ви и надявам се да работим наистина всички заедно, за да стигнем до компромисни изменения. Председателя. Благодаря, госпожо Николай. Благодаря за това, че се взехте с тежката задача да изготвите този доклад. Виждам, че сте силно ангажирана по този въпрос, така както и останалите. Благодаря ви. И така. Знаете графика. Напомням ви просто, че ще гласуваме този доклад на 21-22 ноември. И след това той ще бъде разглеждан в пленарна зала през януари, по-специално 12 януари. Така, точка 10 разни, няма такива. И стигаме до точка 11. Следващи заседания. Вече съм го казвал много пъти, мога да го повторя отново. Следващото заседание ще бъде на 21-22 ноември. И последна точка 12. Както знаете, днес след обед ще има публично изслушване на тема Жените и изменението на климата. И ако не знаете, климатичните изменения ще упражнят голямо влияние върху всички нас. Ще... И, и това изменение всъщност няма да бъде разпределено по-равно. Хората от Южното полукълбо ще бъдат засегнати много повече, най-вече жените. Затова е много важно да говорим за този въпрос не след обед. Надявам се да дойдете многобройни. Прекратявам заседанието.